британски власти ми съобщиха за избирането на господин Палмер, считано от 3 октомври 2017 година, на мястото на госпожа Гленис Уилмот. Ще се вземат необходимите мерки и бих пожелал добре дошъл на колегата, който ще вземе съответното място в органите на парламента.